Uh, uh, Дами и господа, добре дошли. Днес ще имаме едно заседание тази седмица на нашата комисия. Един практически въпрос преди да започнем. Тези, които ще използват превода от немски, ни информирах току-що от техническата служба, че канал едно изчезна мистериозно, така че моля, а, нека колегите, които ще слушат превода от немски, да опитат а, дали чуват немски на 27-ми канал. А ако има някакви проблеми, ме известете. Но във всички случаи би трябвало да е 27-ми канал. Дневният ни ред е много интересен днес като специално ще поставим акцент върху изслушването за взаимно признаване на професионалните квалификации. Е, моята заместника, председателът Бернадет Веню, ще води заседанието. Ще ви е, съобщя после темата в подробности. А преди това имаме две точки права на потребителите и защита на потребителите. И ако мога съвсем накратко да ви информирам, колеги, че е, бюрото току-що е, проведа един много полезен е, работен обяд с професор Марио Монти. Вие знаете сигурно, че той е получил задача от новоизбрания председател на комисията господин Барозо, специално мандат да работи по бъдещето на единия пазар. И доколкото ние сме водещата комисия по тази тема в парламента, в момента в който разбрах това, се възползвах от възможността първо да му напиша от името на комисията, за да, ако трябва да му помогнем с неговото изследване и след това се срещнах с него. Изследването ще до голяма степен лично негово изследване и трябва да приключи до април до година, с което той ще представи един стратегически е, документ, с който комисията после ще оформи новата работа на е, комисарите. Мисля, че нашия принос е много важен в това отношение и се надявам, че е, вие ще подкрепите факта, че бюрото и аз се срещнахме с господин Монте, защото ако искаме да повлияем на този процес, трябва да бъдем там от самото начало и той имаше голямо желание да се срещнем така много открито се отнася с удоволствие и слушва нашите идеи. не знам дали... А, мисля, че сте получили копие от а, писмото, с което председател Барозо възлага тази задача на професор Монти. Но мисля, че а, това, което той ще изследва, е предимно какво, с какво общия пазар ще допринесе, какво ще е отползва за гражданите. И мисля, че този аспект ще е важен елемент от нашите дискусии. А, разбира се, ако координаторът съгласи, ние ще го поканим в Страсбург да среща с нас и разбира се, вие ще бъдете поканени. Като тогава ще можете да поставите въпроси. Това беше а, е, просто за информация. Сега да преминем към дневния ред. Ако Мога сега да ви призова да одобрим дневния ред. Няколко съобщения допълнителни. Получили сте и протокола от 4-5 ноември. Ако нямате възражение, го приемаме и него. Благодаря. И сега да пристъпим към дискусията по много важната тема правата на потребителите. Това е една от най-важните неща в нашата програма. Ще дам думата на докладчика, след това и на докладчика в сянка и а, представителите на групите. Господин Джузеп Евемонт от комисията е тук. А, не, извинете, Джаки Майтер, извинете ме. Джаки Майнер. Ще дам думата и на комисията, разбира се, след като ние обменим мнения и ще дадем и думата и на председателя на работната група на шведското председателство. А ако той иска да се изкаже, е добре дошъл. Така че, мисля, че всички, които се занимават с темата са тук. На 29 септември имаше публично изслушване. обслуж... изслушване, извинете. Освен това, от комисията чухме ред пояснения. Също ще обсъдим графика, кога ще имаме допълнителни заседания и сега давам думата на докладчика. Колеги, ich freue mich, dass wir heute благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много се радвам, че днес можем да подходим към тази директива по структурен начин и искам да благодаря на докладчиците в Сянка за това, че през последните няколко седмици те работиха изключително конструктивно по различните въпроси. И приех предложението днес да се съсредоточим върху глави първа, втора и трета – а на следващите заседания да обсъдим четвърта и пета глава. Искам да благодаря на госпожа Гепхард и другите колеги за подробните предложения за подобряване на текста. Те самите ще и представят измененията, които са подали. Основното тук е, че различните елементи на директивата засягат различни трудности. Те ще бъдат събрани в един работен документ и въз основата на този работен документ през феврари или март следващата година ще изготвя доклада. Документа ще разгледа всеки един член по-отделно. Второ, колеги, искам да ви обърна внимание на това, че Комисията по правни въпроси разгледа този документ също миналата седмица и ще излезе със становище. Професор Шултенотик е, се занимава с този въпрос. Е, има и известни критики. Например, това, че общата референтна рамка твърде малко се споменава в предложението на Комисията за подобряване на правата на потребителите. Така че ще направим всичко възможно от това да бъде включено, защото всички имат интерес от това законодателно предложение в дългосрочен план. Искам да благодаря на господин Монти за неговата подкрепа. Има сериозен натиск върху комисията, защото времето напредва. И така, днес ще прегледаме първа глава и е, в момента работим в положение на минимална хармонизация на правилата в Европа. Е, дайте да се премине към максимална хармонизация. Предложението е добро, добре е да се промени сегашното положение, но като се има предвид, че времето ни е ограничено, нека да посоча основните най-важни моменти в първа, втора и трета глава. В първа глава, член, втори алинея пета, Комисията говори не само за потребителските продукти, а също така и за услугите, които също попадат в директивата за правата на потребителите. Мисля, че е възможно да се говори за някои услуги в тази връзка, но мисля, че включването на услугите е доста сложно, нещо, което се признава. И на над 95% от случаите услугите в Европа са, се предоставят на место, местно ниво, що се отнася до потребителите. Така че член 2, линея 5 и други елементи а, на директивата ще трябва да се а, разгледат по-подробно. Сега, член 2, алинея 12. В него има дефиниция, която дава правна яснота, но не съм особено сигурен дали комисията и депутатите са наясно с, с възможните последици на тази, дефиниция. Дори сега в държавите членки има известни изключения, например, що се отнася до публичните търгове. Те могат да се водят е, от бизнес партньори и могат да се провеждат в eBay. Мисля, че този тип а, е, е, търгове за в бъдеще не трябва да се разглеждат като публични търгове, а, а потребителите трябва да могат да разчитат на защитата, която могат а, да искат и за потребителските търгове. Denke, wir sollten die Diskussion vor allem über die Frage führen, wie wir den също така е много важно да се обсъди е, как е, защитата на потребителите в Европейския съюз може да бъде направена ефективна. Как потребителите във всички 27 държави членки в Европейския съюз да могат да се радват на високо ниво на защита И да не говорим за отраслово е, хармонизиране или максимално хармонизиране, а да се разгледат всички различни случаи, за да се намери най-добрия начин да се защитят потребителите в Европа. Без да се отказваме от широката защита. В член 2 се говори и за задължение за предоставяне на информация, нещо, което ще се въведе в цяла Европа. Мисля, че прозрачността в Европа и за потребителите, и за дружествата е, ще е нещо положително. Но все пак, нека да внимаваме, за да не се окаже, че потребителите са затрупани с информация. Спомните си е, как е, е, дискусиите, които сме водили по-рано за някои директиви. Ето, например, а, по въпроса за кредитите и предоставянето на информация за кредитите, имаше а, аргументи, че а, прекалено голямото количество информация всъщност обърква клиентите. След това, е, трета глава. Продажбите от врата на врата и дистанционните договори се разглеждат заедно. А, и това е добре, но не, не във всички случаи. Е, това се отнася и до членовете, които са изключени от предложението на комисията, но също така а, засяга и продажбата. To verlangen, aber Ihnen ist natürlich bewusst, dass die beteiligten Verlage in großes Interesse на вестници и изписания извън местата за продажба в крайна сметка издателите имат голямо, голям интерес от тези продажби. И има такива случаи, в които има интерес от продажби извън определените места за продажба. И накрая по член 8 потребителите трябва да получават информация Но има и друг въпрос. Дали потребителите трябва да се информират, да бъдат информирани за журналистическите стандарти. Ако те редовно купуват вестници и списания, необходимо ли им е да, знаят, да познават журналистическите стандарти? Това е въпрос, който си струва да се обсъди. Също така член 10. Стандартно изтегляне от пазара – мисля, че много потребители могат да е, извлекат полза от хармонизирането на пазара, но може да има и щети от това. Така че трябва да се разгледа внимателно положението в различните държави членки. И накрая глава 3, точка 17, член 17, където се казва, че Transport dann am Schluss wirklich beim ähm, Versender wieder. Където се казва, че потребителят има право да се откаже от дадена стока, ако не е доволен, в рамките на две седмици. При всички положения въпросът е дали проблемите, с които се сблъскваме на вътрешния пазар, могат да се решат с правни средства, с правни разпоредби могат ли да се решат с изменения към този правен текст. Защото когато става дума за изпращане на стоки, поръчани от потребителите, въпросът не е, е само какъв е срока, въпросът е, е как работят и почтите. 27 различни почтенски системи има в Европейския съюз и много зависи от това колко бързо работят почтите. В крайна сметка потребителят не е виновен, ако почтата се забави. но това е много важна тема, ако се включи е, тази точка в текста. Трябва да разгледаме в какъв в кои области можем да помогнем на потребителите с промени в законодателството и, и в каква степен е, можем да им помогнем на базата на вече съществуващото законодателство. Уважаеми колеги, в държавите членки на Европейския съюз има гражданско-процесуални кодекси, които се изготвят, които, по които се работи години наред – И в много области става дума за конкретни процедури, които са много добре познати на потребителите. Мисля, че няма да е някаква трагедия, ако има промени, но трябва да разрешим този въпрос сега, защото иначе ще е твърде късно. Говорих за услугите Мисля, че ако се засегнат и други области, може да убедим държавите членки, че допълнителното хармонизиране е важна тема. Трябва да обсъдим това с колегите от националните парламенти. Говорихме с Франция има планирана видеоконференция, в Великобритания също се обсъжда, така че струва си да се видят различните положителни и отрицателни страни на тази директива и да се види до каква степен сме убедени в тях. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и очаквам техните коментари. Uh, well, благодаря, господин Шваб, за ясното представяне. Няколко коментара от мое име. Първо, в момента се опитваме да уточним всички технически подробности, свързани с 2 декември. Да се надяваме, че ще имаме възможност за видеовръзка с Франция Както знаете, Британския парламент също ще иска да представи онова, до което е стигнал. За момента 23 февруари е предвидено като дата за второто изслушване. Това е планираната дата за едно по- широко заседание с всички представители на националните парламенти. Ще дам думата сега на докладчиците в Сянка. Списъка естествено е отворен за всички, които искат да се изкажат. Госпожа Скетвард, господин Рошфор, госпожа Туринен, господин Филидис. Ако иска някой друг да се присъедини, нека да ме уведоми. Първо госпожа Гепхарт. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин Шваб, за уводните думи. Вашето представяне ясно доказва, че има много проблеми, които трябва да намерят своето решение – на първо място важно е да удължим крайните срокове, за да видим как да се справим с проблемите. Трябва да видим кои са положителните страни, да заложим на тях, трябва да видим до какви отговори можем да стигнем. Определено досието е изключително сложно. Когато се вгледаме по-отблизо, в него става ясно, че трябва да обсъдим приложното поле и определенията, защото приложното поле според мен е твърде широко. Например, когато става въпрос за финансовите услуги, те ще влязат ли в приложеното поле? Какво ще кажете за социалните услуги? А те дали ще влязат? Покриват ли се те от директивата за услугите? Каква е връзката между тези два вида услуги, между двата вида директиви? Какво ще кажете транспортните услуги, например? Това е вид услуга, която се разглежда по един вертикален начин в съществуващото законодателство, но трябва да се опитаме да намерим някаква връзка между всички тези елементи, да видим как те ще влязат в приложното поле. Всичко това трябва да стане пределно ясно, за да не създадем една директива за потребителите и после да се окаже, че имаме неяснота, защото няма да се знае точно за кои услуги става въпрос. Определено проблема трябва да бъде разрешен, предстои ни много работа. По отношение на член 2.5 и 2.12, вие говорихте за тях, аз искам да добавя и 2.13 както и някои други области, които трябва да бъдат обсъдени. Изключително важна е темата за обществените търгове, eBay. Не може ето така с лека ръка да кажем, че става въпрос за електронна търговия от гледна точка на потребителите, защото знаем, че не само физическите лица и гражданите участват на търгове или предлагат за продажба на търгове като eBay различни стоки, компаниите също го правят. Така че трябва да сме изключително предпазливи. Това е изключително важно. Трябва да разгледаме по-отблизо и нелоялните търговски практики. Това ще стане на по-късен етап. Напоследък работя много по тази тема. Освен това, трябва да разгледаме въпроса за това как някои видове услуги, най-вече финансовите услуги, се обвързват с елементите на директивата за потребителските кредити. Ако в а, приложното поле сме написали между 200 и 75 хиляди, какво става, ако имаме случаи под 200 и над 75 хиляди? Особено за случаите под 200, трябва да видим как ще действа системата за защита на потребителите, защото имаме сериозни проблеми. Напоследък, например, на младите хора се предлагат заеми чрез СМС. По този начин младите хора попадат в един капан и това им навлича огромни неприятности. Мисля си, че трябва да положим много усилия в тази област. В нашата комисия вече решихме, че ще разгледаме този елемент обстойно. Той играе своята роля и в директивата за защита на потребителите. Вече говоря за приложното поле по отношение на член 4. Не искате да обсъждаме това тук, но трябва да го направим, защото в зависимост от нашето отношение към член 4 ще се формират и останалите членове. Това е основният въпрос, който трябва да получи отговор. Искаме ли пълна хармонизация или не? Нека да прочета на глас член 4. Държавите членки не могат да се отклоняват от тези разпоредби или да въвеждат национални норми, които да се отклоняват от тези разпоредби. Второто изречение не е толкова важно, защото то е валидно като част от договора, така или иначе. Казва се, че това ще въжи за по малко строгите разпоредби, разпоредбите, които не са толкова стрикни. Значи, гарантира се някакво ниво на защита, минимално ниво. Въпреки всичко, трябва да си зададем въпроса дали държавите членки ще имат възможност да отидат още по-нататък, ако имаме пълна хармонизация, защото едно нещо е пределно ясно – и това е, че продуктите, услугите и всичко останало, което се предлага за продажба, например телекомуникациите, знаете, че там има постоянни иновации а, и така нататък. Та, всички неща, които се предлагат за продажба, са обект на националното законодателство. Какво имам предвид? Всички елементи за защита на потребителите са част от националното законодателство. Ако имаме пълна хармонизация, по този начин ще пренебрегнем и ще обесмислим националните разпореди в тази област. Затова трябва да обсъдим глава четвърта. Глава втора оповестяване. Споменахте директивите за потребителите. Твърде много информация може би не е необходима, но не можем да не даваме пък никаква информация. Потребителите ще бъдат овластени само ако имат необходимата информация, за да може да направят своите информирани и логични решения. Когато потребителите ще правят някаква сделка, те трябва да знаят какво се случва във всеки един сектор. Глава трета, продажбите от врата до врата, правото на отказ и така нататък. Вие говорихте за тези неща, не искам да преповтарям казаното. Има нещо важно обаче, член 13. Правото, липсата на информацията, свързана с правото за оттегляне. Това се споменава в член 9. Ако потребителя не е информиран, то тогава се прилага 3-месечния период. Това е проблем по немското законодателство, защото срока за правото за оттегляне на потребителя по силата на немското законодателство се започва да се брои след като на потребителя му е предоставена необходимата информация. Ако няма такъв вид информация, то тогава потребителят ще има право да се оттегли по всяко едно време. Това е ограничение. Не знам как ще обясня на моите избиратели как ще подкрепя една такава система. Не става въпрос само за сроковете. Това е по-дълъг период от предвидения в момента в а, националното законодателство на Германия, но кога започва този период? От гледна точка на това, кога започва той, всъщност периода е много по-ограничен. И това всъщност е нещо много по-неблагоприятно, отколкото онова, което предвижда немското законодателство в момента. Искам да дам време на останалите да се изкажат, затова не искам да говоря твърде дълго. Когато обсъждаме нещата член по член, ще говоря за отделните проблемни области за мен. Благодаря, госпожо Гепхарт. Сега вече навлизаме в сериозни подробности. Самата дискусия показва, че имаме нужда от повече време. Знам, че господин Шваб отдели доста време да обсъди проблемните области с докладчиците в сянка. Имаме нужда от повече време, определено, и ще си го дадем. Господин Рошфор. Благодаря. Благодаря на докладчика. Много отрано той ни включи в консултациите за е, проекто доклада. Ние дадохме своите мнения. Но все пак бих искала им, искал именно, за да не губиме от погледа си целта, целта на комисията с тази директива, е да каже ясно приоритетите. Първо е да опростим правилата, второ да засилим доверието на потребителите и трето да намалим съпротивата на бизнеса. И според мен четвъртата цел е тя се подчинява и на факта, че ние всички се намираме в период на преходи и е, проблемите и приоритетите на потребителите се променят непрекъснато, та ние трябва да сме наясно, че ще получаваме оценки непрекъснато, е, когато влезе в сила тая директива. И ако въведем режим, който е твърде сложен, нещата няма да сработят защото по този начин ще се създаде по-скоро подозрение сред потребителите, а не доверие. Две неща има, в които съм убеден, за да постигнем споразумение. Първо, смятам, че всички сме на едно мнение, че директивата ще има смисъл само ако от нея имат полза и потребителите, и производителите. И двете страни трябва да бъдат е, отчетени, когато се създават подобни разпоредби. И второ, аз мисля, че една директива, която е толкова важна за ежедневието на стотици милиони европейци, ние трябва да направим всичко по силите ни да предоставим един солиден окончателен текст, максимално широк, всеобхватен и определено ще ни е необходимо време. Защото, както казаха и изказалите се преди мен, като се има предвид в момента текста и аз имам доста съмнения относно него. Ще коментирам само някои неща от първите три глави, защото днес това правим. В първата глава, където се дефинира приложното поле, нека да коментирам това. Много трябва да работим, за да поясним какво е приложното поле. Аз се срещнах с специалисти от застраховките, областта на застраховките, които не бяха в състояние да кажат, коя част от тяхната дейност се покрива от тази проектотекст и коя част от тяхната дейност не се покрива. И, колеги, трябва да сме наясно, че ако няма ясно формулирано приложено поле и пристъпим към режим на максимална хармонизация, непрекъснато ще се стига до съдебни процеси и в край на кращата съдиите са тези, които ще решават как е, ще се прилага в реално директивата, а това е нещо, което никой от нас не иска. И също споменато беше. Ако постигнем е, режим на максимална хармонизация, тогава не можем да е, оставим никакви неясноти по приложното поле. А, и по член четвърти, да, чувам тук ясно изказванията, че трябва да мислим много внимателно по член четвърти и колежката каза, че ако не внимаваме за член четвърти, тогава цялата структура на директивата няма да е ясна. И мога да кажа, че макар, че имам много резерви относно максималната хармонизация, ще е много жалко, ако не можем да постигнем поне минимално ниво на прилагане на режима на максимална хармонизация. Трябва да има максимална целенасочена хармонизация. Насочена към какво? Ние трябва да сме наясно, че не може да се постигне максимална хармонизация на прекалено ниско ниво. Мисля, че повечето от нас са съгласни с това. Просто немислимо е да се сваля нивото на защитата на потребителите в страните членки. От друга страна, ако поставим летвата твърде високо, тогава ще лишим текста от достатъчна гъвкавост, когато се въд нови изисквания и когато националните системи открият тези нови елементи и се опитат да се адаптират към тях. Та, ние, ако наложиме твърде стриктен режим, тогава пък текста отива твърде близо до елементите на регламент. Сега, Лисабонския договор ще влезе в сила и това е прекрасно. И националните парламенти ще имат повече възможност да дават мнение. Но ако разширим приложното поле, се движим в посока да създаваме регламенти. не е ясно пък как ще се ангажират националните парламенти. Та, пак да кажа, четвърти член е ключов. сега, дефинициите. Спомена се и това. дефиницията на потребителка. Какво можем да кажем за нея? Така както е формулирана в момента, тя е прекалено тясна. Струва ми се, че трябва да я разреш... разширим малко. Примерно да се въведе идеята на смесена консумация, т.е. и за лични нужди и за бизнеса. Защото има хора, които ги купуват примерно продукти от информационните технологии ги използват както вкъщи, така и за работата си. А по отношение на информирането на потребителя, глава четвърта, Струва ми се, че там е трудно. Да, искаме да има максимална хармонизация, но е, текстът е много разнопосочен. Как можем да създадем, създадем списък, например, на изчерпателната информация за всеки а, списък? Да речем, фризьори и и е, домове за възрастни хора. Ето това са две два вида услуги. Примерно, грижите за възрастни хора. Там много често потребителите са уязвими, възрастни, може би и бедни. Как тогава можем да идентифицираме какво количество информация трябва да бъде предоставено в този сектор в сравнение с друг? А, сега по трета глава Членове 9, 10 и 11 всъщност зависят от член 5. Продажбите от разстояние и договори, изключени извън офиси. Тези членове, примерно практиката в Германия и Франция, разпоредбите в момента в текста са по-слаби от това, което съществува като законодателство в Франция и Германия. Така че и по втора глава трябва много внимателно да продължим с дискусиите и с мисълта да търсим къде можем да подобрим текста и все пак да кажа, че смятам, че трябва да търсиме е, режим на максимална хармонизация. Е, членовете след член 11 трябва да дискутираме правото за отказ и така нататък. Тоест, е, много още работа ни чака. Много се радвам, че започваме вече по същество да работим, както по принципите, така и по конкретните разпоредби. Благодаря, господин Рашфор. Е, аз смятам, че много елегантно Общихте това, че търсиме минимално ниво на прилагане на максималната хармонизация. Това е най-добрата дефиниция, която можем да кажем сега. Сега. Господин Билан е тук, не знам, той иска ли да се изкаже. Е, госпожа Тюренен също. Но нека да ви напомня, колеги, че имаме изслушване в 4.30 и смятам, че ще имаме още много възможности да дискутираме. Не искам да ви прекъсвам, но все пак. Госпожа Туранен. Благодаря. Благодаря и на докладчика за това, че обърна внимание на всички подробности и благодаря му също за това, че беше готов да си сътрудничи добре с нас. Това е много добро начало. Що се отнася до глави от е, първа до трета, от една страна те изглеждат най-лесните, от друга страна са доста сложни, защото залагат рамката на всичко останало. Има, няма да коментирам по конкретни членове, но ще представя няколко основни заключения. Мисля, че за нас е от решаващо е, значение непрекъснато да, да имаме е, предвид общата картина на нещата. Като цяло приветстваме тази директива и приветстваме общата и цел, спомената и от другите, да, допъл... да допринесе за по-доброто функциониране на вътрешния пазар и да осигури по-добра защита на потребителите. От друга страна, смятаме, че директивата не е достатъчно добре изработена. Е, нашата комисия и парламента като цяло е, е, и много от заинтересованите лица са предлагали, са давали предложения по време на създаването на текста, които са били пренебрегнати що се отнася до пълното хармонизиране, все още не е ясно какви са под... ще бъдат последиците във всички държави членки. Все още няма нито един орган, в която да била държава членка, която, който да може да даде а, достатъчно ясна а, оценка на всички правни последици. Мисля, че в повечето държави членки а, е трудно да се разбере как ще се отрази тази директива и на европейското, и на националното право. Също така изслушахме и един изследовател, е, който стигна до заключението, че подходът, свързан с пълна хармонизация в някои държави членки, може да доведе до парадоксалната ситуация, в която потребителите, ако се е, могат да се възползват само от мерките предложени в директивата, ще бъдат в положение по-лошо, отколкото е, по-рано. Разбира се, в някои области е добре да има пълна хармонизация, като например на, е, в областта на дефинициите и прочи защото това ще премахне някои а, неясноти. Но от друга страна, а, а, по другите мерки не е съвсем ясно какви ще, ще са последиците в държавите членки и затова трябва да съберем много информация и да продължаваме да задаваме въпроси. И в допълнение към това, нека да засегна и темата на все по-увеличаващата се е, трансгранична търговия. Липсата е, на хармонизация, оказва се, е, не е най най-голямото препятствие пред трансграничната търговия. Евробарометър от 2008 година показва, че 71% от предприятията са си увеличили а, търговията в чужбина. Така че не, не, няма доказателства, че, е, е, въпреки че няма хармонизирани е, разпоредби, така че няма доказателства, че е, повече хармонизация ще увеличи трансграничната търговия. Мисля, че езиковите и културните бариери трябва да се разгледат в повече подробности тук. Времето ни е ограничено, така че нека да се спра на основните заключения. Даваме си сметка, че потребителите по някой път са изправени, е, са поставени в трудни положения, но сме скептични спрямо подхода на комисията. Директивата не е изготвена достатъчно е, внимателно, не е, е на пълното въздействие, има ситуации, в които правата на потребителите могат да бъдат намалени от тази директива. Е много важно това да не се допуска. На трето място, съмняваме се, че пълната хармонизация ще доведе до увеличена трансгранична търговия. А, такова твърдение трябва да бъде доказано. И, и за това не препоръчваме да продължи този процес преди да имаме допълнителна информация. Така че ние като комисия трябва да искаме допълнителна информация преди да продължим да работим. Защото не е добре да работим без да знаем какви биха били последиците. Така че призовавам всички колеги да продължат да задават въпроси, за да можем да съберем максималната информация и да изготвим възможно най-добър текст. Благодаря много. Мисля, че е, подходът, който, предло... подходът, който предложихте е изключително ясен и стратегически. И събирането на информация е много важна. Комисията е, се занимаваше с събиране на информация 6 месеца преди изборите и там е, информацията вече е обобщена в... от доклада на изготвен от госпожа Макарти, така че има изключително много информация, която вече ни е на разположение, но вие казвате, че има нужда от още информация, така че насърчаваме докладчикът да продължи да събира информация. Господин Триента Филидис. Е, Жваб, για την πολύ ωραία και καταδεχτική στάση που τηρεί αναντι όλων των πολιτικών ομάδων. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря за това, че отчитате интересите на различните политически групи. Благодаря за това, че отчитате нашите позиции. Искам да коментирам първите три глави, за които говори и докладчика. Искам да поговоря по тези области, в които имаме разминавания и където трябва да се опитаме да постигнем консенсус. Глава първа говори за определенията и за приложното поле. Тук имам три коментара – с впечатлението, че пълната хармонизация ще донесе със себе си намаляване на правата на потребителите и ще попречи на държавите членки да предприемат мерки, които са по- адаптирани към ситуацията във всяка отделна държава членка. По отношение на третата глава, намаляването на приложното поле, казва се, ще доведе до намаляване на защитата на потребителите във всяка една държава членка. Аз мисля, че пълната хармонизация ще доведе до по-малка административна тежест за компаниите, но няма да доведе задължително до намаляване на разходите за потребителите. По отношение на глава 2, оповестяването на информация за потребителите, Притесняваме се относно цените и допълнителните разходи. Мисля си, че потребителите трябва винаги да са информирани за разходите, за допълнителните разходи към цената, която е оповестена първоначално. Те трябва да знаят като потребители каква е цялостната цена. По отношение на глава 3, правото на оттегляне, периода за право на отказ, за размисъл и така нататък, не сме съгласни с точка 4- която говори за административната тежест и бюрокрацията. Това ще ограничи според мен правото на отказ. Член 12, мисля си, че този период не трябва да се включва в периода за отказ. С други думи, периода за право на отказ трябва да започва след като получиш съответната стока, а не когато я поръчаш. Мислим, че съдържанието на директивата не отговаря на заглавието на директивата. Всъщност, защита на потребителите е много ограничена. Смятаме, че комисията трябва да гарантира едно по-високо ниво, като не отчита чак толкова интересите на бизнеса. Благодаря. Накрая госпожа Кораца Билт. Благодаря, господин председател. Аз споделям загрежеността, изразена от колегите, особено докладчика, относно сложността и това, че ни трябва повече време. Но е, за пълната хармонизация искам да кажа, че трябва да си запазиме визията, не трябва да отстъпваме, трябва да търсим възможно най-амбиционната цел е, пълна хармонизация и да го постигаме стъпка по стъпка, проблем по проблем да решаваме нещата. Нека да не забравяме, че хармонизацията допринася и за конкурентно способност, носи повече откритост, повече прозрачност. Това е ситуация, в която всички печелят и потребителите, и бизнеса. Аз Имам опит на управляващ малка компания, която работи в цяла Европа. И естествено съм наясно, че трябва да създаваме сигурност в потребителя. Но доверието на потребителя се постига с яснота, с прозрачност. И милиони с малки и средни предприятия работят в Европа и мога да ви кажа, че фрагментирането на законодателството е проблем и те си плащат за това. Е, примерно в Швеция, където на някои места има много високи нива на защита на потребителите, е готова да отстъпи до някъде, защото за нас това не е предаване, за нас режима на пълна хармонизация е по-добра за потребителя. И ако има европейско законодателство, тогава ще има възможност да има и информационни компании на, кампании на европейско ниво и да се предоставя на потребителя яснотата, прозрачността, от която те имат нужда. Ние сме тук, за да а, даваме резултати и то достатъчно бързо, не след години. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички за много интересните изказвания. Сега давам думата на Джеки Майнер от комисията. Може би те искат да коментират нещо. И не знам от името на шведското председателство, искате ли да се изкажете? И накрая ще дам думата и на докладчика. Сега моля представител на комисията. Благодаря. Ще се опитам съвсем накратко. А, може би няколко просто предварителни бележки. Не искам да повтарям нещата, които коментирах на последното заседание, но по наше мнение пълната хармонизация е действително от полза за всички. Тук се формулираха много ясно целите на директивата и според нас пълната хармонизация е единствения начин, по който ще се посрещнат както интересите на отрасли, на производителите, така и на потребителите. Защото се създава и юридическа сигурност и се дава възможност потребителите да се възползват от едно и също ниво на защита, независимо от това къде пазаруват, дали в магазини, онлайн и в коя държава коментира се тук едно изследване от института в Инсбург, там където се поставя под въпрос пъл, пълната хармонизация, но мисля, че цитата беше извадена от контекст, защото а, в това изследване се говореше за пълна и така изчерпателна пълна хармонизация, не така наречената целенасочена пълна хармонизация. А сега за въпроса дали ще има възможност за по-високо ниво, за по-високи изисквания да бъдат формулирани. Обсъжда се въпроса. Ние сме наясно, както и всички, че договора ни задължава да предоставяме високо ниво на защита и ние Продължаваме да сме на мнението, че нивото на защита като цяло в Европейския съюз с това предложение ще се повиши. Но също така е вярно, че в някои страни членки ще се наложи да се изменят някои аспекти на съществуващото законодателство за защита на потребителите. Но като чао смятаме, че нивото в 27 страни членки ще се повиши. Освен това, както коментира неколкократно нашия комисар, ние сме готови да обмислим въпроса как е, и къде евентуално може да се нанесат е, изменения спрямо е, предложението там, където е, съществува по-високо ниво на изискване. Що се отнася до сложността, мисля, че никой няма да отрече, че е много сложно предложението. А също така можем да кажем, че това е едно предложение – което мина през един много подробен процес на консултации, много изчерпателна оценка на въздействието. И откакто е подаден текста, а, той е консултиран от много експерти от страна на комисията. И сме раз, разгледали въпроса в големи подробности, как ще се отрази на националното законодателство, което е нещо, което нормално страните членки правят като оценка, като част от процеса на а, прилагането на текста. А, това беше направено, да речем, и с директивата за услугите, но ние с този текст, комисията се опита да направи тази оценка, за да може предварително да имаме представа какво ще се случи. Тези усилия от наша страна бяха направени, защото си даваме много ясна сметка за сложността на предложението. Сега, относно това дали ще има стимул за трансграничната търговия – в нашата оценка на въздействията ние е, даваме цифри от 2008 от проучването на Евробарометър. Е, напълно приемаме, разбира се, факта, че има 27 различни правни режими, които, е, разбира се, са една, а само едно от пречките за трансгранична търговия, примерно езика е друга такава. Но в момента, в който ние можем като законодатели да имаме някакво влияние, а, ние трябва да действаме с а, ясното чувство, че закон, фрагментирането на законовите режими е всъщност основната пречка за търговията. А, през 2008, по, според цифрите, не се осъществила трансгранична търговия при 75% от фирмите, като половината от тях са заявили, че биха извършвали трансгранична търговия, ако има елемент на хармонизация в законодателството. Тоест, ако се постигне някакво ниво на хармонизация, ще има определено този ефект. Освен това, повече от 6 от 10 сделки не успяват, е, когато е, се опитват хора отвъд граница да закупят стоки, просто защото фирмите не са в състояние да ги предоставят. Така че е, във всички случаи ще се намери нови потребители, ще се създаде възможност за търговия, защото дори да е, изследванията показват, че дори да се увеличават, да речеме, разходите за доставка, потребителите са готови да пазаруват друга страна. Няколко по-конкретни коментара към конкретни бележки на докладчика и други изказали се. Е, знам, че много, много е, сте работили по текста. Първо, включването на услугите. Нищо ново всъщност не се случва с това предложение. Услугите са включени в директивата за договорите и директивата за сключване на договори извън, извън офиси. Тоест съществува в част от европейското законодателство. А, дали ще се стигат тези случаи в съда? Общо сето, този тип контракти съществуват, особено в областта на туризма. Така че не можем да оставим услугите извън предложението. О дефиницията на продукт, продукт в член 212. Отново тази, е, тази дефиниция съществува в нелоялните търговски практики и законодателството. Е, търговете коментирахте, тук поне двама изказали се. Е, проблема с търговете е наистина труден и знам, че различните страни е, членки имат различно тълкуване на това каква е, кое е справедлива практика и кое не е. е също така и кой потребител трябва да бъде защитен, този, който печели търга или този, който го губи. труден, труден Казва се, трудно е да се вземе страна човек, дебата продължава. По отношение на предоставянето на информация, също труден въпрос за решаване, дали е прекалено много информацията или е много малко. А, отбелязвам си притесненията на докладчика за вестниците, които начините за продажба. Така ще дам след малко думата и на колегата да говори за финансовите услуги. Там също въпросът е сложен. Правото на отказ, кога започва да тече. Това беше проблеми, когато формулирахме директивата за за временно ползване на, продукт, на туристически продукти. Има корекции на дефинициите. Ние не избрахме съответната дефиниция, която съществува в нашето предложение, нито тази, която финално бе е, останала в споменатата директива. Смятаме, че в нашето предложение се дава една, е, член 13, дава едно, 2.13, дава достатъчно балансирана е, дефиниция в интереси и на производителите или на потребителите. Член 13 обаче се отнася само за правото на отказ, а правото да се търси юридическа защита ще бъде формулирано някъде другаде. Е, тоест, да се обжалва. А, дефиницията на потребител покрива ли елементите на смесено ползване на продукта, както за лични нужди, така и за бизнес. Тук също се възползваме от съществуващата практика, която дефинира кое доминира в използването на продукта, дали се използва за лични цели или не и ни се струва, че по този начин постигаме необходимото равновесие. И господин Тренда Филиов, отговор на неговото изказване въпрос, правото на отказ и кога започва периода. Мисля, че има разлика в това е, къде е сключен договор, Защото ако договор е, е сключен извън, извън е, кантората, срока е 14 дни от момента на подписване, защото а, нормално в такъв случай потребителя има възможност да види а, продукта и да го огледа. А, а когато дистанционно се купува, целта е да бъде защитен потребителя. там срока започва да тече от момента, в който потребителя получи продукта. Та може би а, изказалия се има, не е съвсем наясно. А, а, с тази разлика. А, спирам до тук и давам думата на колегата, за да коментира финансовите услуги. Извинявам се, Джаки. Извинявам се, госпожо Майнер, но нямаме време. Имаме още едно досие. Моля ви да изпратите коментарите си на Андрес Шваб нямаме време, извинявам се. Ще имаме още едно заседание по тази тема, пълно заседание. Представителя на съвета иска ли да каже нещо или да дам думата на докладчика? Не, не желаете. Добре, радваме се, че представител на съвета е тук, за да следи докъде сме стигнали. Андерс, искаш ли да приключиш преди да минем към следващата точка? Благодаря, господин председател. Да, разбира се, бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка и на представителите на комисията и на съвета за тяхното участие и за конструктивните им предложения. В никакъв случай не искам да остане никой да остане с впечатлението, че само докладчика и докладчиците в Сянка вземат решенията тук. Много се радвам, че по време на дебата никой не каза, е да, ма в моята страна нещата стоят по този начин или по другия начин и в цяла Европа трябва да са така. Радвам се, че всички са готови да мислят конструктивно, да мислят критично и да е, вземат решение за това какво ще е най-доброто за всички потребители в 27-те държави членки и какво би било разумното ниво на защита на потребителите. Критиките е, по отношение на пълната хармонизация е, са основателни, но в някои области принципът на пълна хармонизация, е така както е очертана от предложението на комисията, може би подлежи на такива критики, но е, разяснителният документ показва, че предложението за пълна хармонизация на практика води до взаимодействие между хармонизацията на европейско равнище и нехармонизацията на национално равнище. Надявам се, че ще можем да постигнем положителен резултат тук. И както и другите колеги казаха, аз също съм голям почитател на единния пазар и се надявам, че тази директива ще го подобри. Благодаря. Благодаря. Искам да ти благодаря, Андреас, за твоето ръководство на работата по този въпрос. Ще продължим да работим. Много важен документ. Трябва да се разгледа в много подробности. Ще проведем. Очакваме и работата на Френския парламент по този въпрос. Е, много се извинявам, че ми се наложи да прекъсна представителите на комисията, но, а, бих иск... Е, но просто исках да има малко време и за да дам думата на е, госпожа Хед. А сега преминаваме към индекса на вътрешния пазар. За съжаление, госпожа Хед не се чувстваше добре преди няколко а, е, седмици. А, но се радвам, че я виждаме тук. Надяваме се, че се е възстановила напълно. Извинявам се, че ще трябва да е, огранича времето ви. Аз и господин Рошвард сме единствените докладчици в Сянка, които е, работят по вашия доклад и които са тук. Така че предлагам ви да е, представите въпроса в общи линии. А на 2 декември на следващото ни заседание ще е, определим време за по-подробна дискусия с вас, дискусия с вас защото а, е, искам да започнем на време изслушването за професионалните квалификации. А, е, а, и след това, а, ако а, искат колегите да направят коментари, ще им дам думата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, тук в комисията винаги съм казала, че имаме нужда в Европа от доволни и сигурни потребители, за да може вътрешния пазар да функционира както трябва, защото в рода си на потребители хората усещат какво представлява вътрешния пазар. Защитата на потребителите трябва да е основната цел в рамките на вътрешния пазар и трябва да работим през цялото време, за да намерим нов инструментариум, за да укрепим правата и възможностите на потребителите. В днешната ситуация потребителите нямат възможност да се възползват максимално от всички придобивки на вътрешния пазар. Затова комисията и парламента преди известно време решиха да следят на годишна база как функционира вътрешния пазар. Онези от вас, които бяха депутати по време на миналия мандат на парламента, знаят какъв е резултат от проучването на вътрешния пазар. Същност, преди около една година за първия път комисията предприе първото проучване и първия индекс на вътрешния пазар. След за това започнахме да обсъждаме каква е ролята на този пазар за потребителите, след като стана ясно, че цената не е единствения фактор тук. На 8 януари тази година комисията представи второто издание на индекс на вътрешния пазар и още веднъж се анализираха потребителските пазари, този път възоснова на жалби, цени удовлетвореност на потребителите, поведение на доставчиците и така нататък. Вижда се, че много често потребителите са по-малко доволни от услугите, отколкото от стоките. Издигат се проблеми като транспорта, енергетиката и банковите услуги. Средното увеличение на цените е по-низко в секторите, където потребителите заменят своите доставчици. Освен това, индекса показва, че възможността за смяна на доставчика по лесен начин е, добре, е добра за конкурентоспособността. Когато има недоволни клиенти, много често те преминават към по-добър доставчик. Един сериозен резултат от проучването показва, че 33% от европейските граждани, които през 2008 година са пазарували по интернет, само 7% са пазарували в трансграничен мащаб трябва да имаме търпение, когато развиваме вътрешния пазар и трябва да сме внимателни, когато разгледаме, разглеждаме резултатите. Много често не разполагаме с необходимите данни, много държави членки не предоставят възможност на потребителите да общуват, да общуват с онези, които им продават стоки и услуги. Важно е потребителите да участват в процеса. За разлика от миналата година, сега имаме ново заглавие на доклада. Той се казва Защита на потребителите. Имахме възможност да работим с предложението на Комисията за надзор на нормативната рамка за потребителите, това ни дава възможност да разширим приложеното поле на доклада, макар че в крайна сметка аз мисля, че за бъдещето фокуса трябва да пада върху индекса. Може да се засегне, например, на второ четене въпроса за прилагането на индекса на вътрешния пазар. Надявам се, че ще приемате едно такова разширяване на приложното поле. Очаквам с нетърпение сътрудничеството с колегите и дебата на 2 декември. Благодаря. Well, probably the 1st of December might suit us better, but then the, we will make sure that you're available then for... Да, надяваме се, че и вие ще присъствате на следващите ни дискусии. Във всички случаи, на, през декември, във всички случаи ще имаме възможност тогава. И сега само да чуя, господин Мери, искате ли нещо още да коментирате? Uh, Ако ми позволите, е, господин председател. Ние ще изготвим доклад е, за е, нашата работа по тази тема и вие знаете, че темата е много така, в централно място заема в насоките на комисаря Барозо. 27, ако имате проблеми с превода на немски, Каналът е номер 27. Давайте, давайте да видим какво се случва. Би трябвало да стига право до вас. Е, благодаря. Та. Приветстваме решението на комисията за изготвянето на доклад е, по темата в насоките на председателя на комисията Бароз за стратегията на работата на следващата комисия, наблюдението на пазара ще е една основна тема, по която ще работи комисията. И то много по-систематично, много по-интегрирано, именно чрез мониторинг на пазара. Има много текстове, които целят е, именно да се наблюдава този процес от гледна точка на потребителя. И трябва да отчитаме, разбира се, и мнението на потребителите и, изготвянето на така наречените критерии или така наречения скорборд на английски е много важен момент, защото а, ние ще имаме възможност, разбира се, и след всяко и нов етап, етап на, на този проект да а, обновяваме данните, да, да се възползваме от информацията, която ни е подадена, с цел да постигаме целта, която сме си поставили. Добре, благодаря. А, няколко коментара от мое име. Първо, предложението да се разшири обхвата на доклада и да се включат и регламента за сътрудничество на, с Асоциацията на потребителите е много добро и напълно логично. Второ, за тези, които не сте го виждали, ето това е много полезния документ, който съдържат много данни. Освен това се съдържа, има преводи на всички езици, обобщение на документа. Препоръчвам ви го. И ето, показвам ви го. А, докладчика в сянка и госпожа Хет ще започна да работят и се надяваме, че следващия път ще имаме възможност да обсъдим в по-големи подробности. А сега ви давам просто много кратка почивка преди да дам, е, е, да отстъпя председателското място на моята заместник е, председателка. Затова просто една-две минути, след което ще започне и така интересното изслушване. Do you want these back, Martin? Um, yeah, I'll check all of that. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons commencer car... Euh, Добър ден, дами и господа. Нека да се захващаме за работа и разполагаме само с няколко часа. Имаме доста... Само с два часа и е, имаме много работа. Нека да приветствам всички колеги, да приветствам всички гости, представителите на Европейската комисия. А искам да благодаря специално и на политическите групи, които създадоха, които създадоха работна група, в която участват членове на всяка една от политическите групи. А, извинявам се от името на председателя, на когато се наложи да напусне, но групата за Работната група имаше за цел да координира бъдещите дейности по приложението на директивата от 2005 година. Тази директива е много важна не само за завършване на свободния пазар, свобода на, със свобода на движението, свобода на предоставянето на услуги и прочие, но също така и за бъдещите професионалисти, и за сегашното поколение работещи, и за бъдещите поколения работещи. Така че можем да кажем, че днес се захващаме с първото подробно разглеждане на този проблем. Целта е да се от правилата, така че да се облегчи свободното придвижване на квалифицирани професионалисти в Европейския съюз. Проучването, проведено от Европейския парламент, е, бе представено и представено в комисията миналия септември подчерта не само сериозните забавяния във всички държави членки при транспонирането на тази директива, но и едно сериозно количество практически проблеми, които възникват при прилагането. Разговарях с една дама, например, която ми каза, че дори що се отнася до информацията, която се предоставя на държавите членки на, в интернет е, има противоречия. Например, информацията, е, предоставена от една държава членка, противоречи на тази, предоставена от други държави членки. И за тази цел, за да обсъдим този въпрос, сме поканили възможно най-много специалисти, за да обсъдим правната рамка. Това, което ни интересува по-конкретно е как може да функционира това законодателство, как могат да се очертаят препятствията пред свободното движение, могат ли да се определят те, създадени ли са нови препятствия от разликите в транспонирането и други въпроси. Искам да приветствам всички експерти, които ще говорят пред нас днес след обеда. Радвам се, че сте тук. Моля ви, спазвайте времето, което ви е отделено за изказване, за да имаме възможност за въпроси и отговори. Давам думата на госпожа Лусия Местри от Португалия, която ще говори и за това как действат националните точки за контакт. Господин Пол Филип от Медицинския съвет в Великобритания, който се занимава с признаването на медицински работници в Великобритания, присъства тук заедно с цяла делегация госпожа Розмари Смит от съвета за професионални постижения. Има и представители е, от групата за външни работи, господин Даран Чел от отдела за комуникации, госпожа Шугър, е, отново е, от е, Медицинския съвет и госпожа Анна Холанд. И така, благодаря ви много за това, че дойдохте тук и че присъствате тук всички. След това ще чуем изказването на господин Арно Мецлер от Немската асоциация на свободните професионалисти. След това господин Филип Ваут Валтерс, е, е, генерален секретар на Европейската федерация на националните асоциации на инженерите. Той ще говори за опита на инженерите във връзка с е, взаимното признаване на професионални квалификации. След това господин Мишел Деблус ще говори за опита в отрасъла на туризма и господин Йенс Бьорнаволд от Европейския център за развитие на професионалното обучение. И така. Давам думата на госпожа Лусия Местре от Португалия. Парламентар de mercado interno благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за поканата днес да направя презентация пред вашата комисия. Искам да поздравя членовете на Европейския парламент за това, че приемат тази инициатива. Моите колеги ще коментират директивата. Вече 15 години работя в тази област. Мога да кажа много за прилагането на тази директива и на други директиви. Мога да кажа няколко думи за прилагането на директивата в Португалия. В Португалия директивата беше транспонирана с един единствен нормативен акт, един закон. Включихме представители на всички професии, автономно признаване на квалификациите, значи 15 различни нормативни акта бяха включени в Португалия в един единствен нормативен акт. Това стана през 1999 година. Сега, по отношение на упростяването, като вече ви казах, имаме един единствен нормативен акт, имаме компетентни органи, 35 компетентни органа има в Португалия от 9 различни министерства. Има 135 регулирани професии. Тук не включваме медицината и представителите на медицинските професии. Идеята на настоящия проектозакон е да упрости нещата, всички необходими данни, информация, всички крайни срокове и така нататък трябваше да влязат в рамките на един закон – за да може да е по-лесно за гражданите. Автоматичното признаване на квалификациите доведе до много голямо улесняване. Имаше общи комитети, които се занимаваха с прилагането на директивата. Имаше комитет, който отговаря за Брюксел. Аз работех в него. Както вече ви казах, искахме да приложим всички тези директиви в рамките на един и същ нормативен акт. Тези добри практики станаха възможни, защото в началото говорихме за признаване на професионални квалификации, националните камари на лекарите или на сестрите, например – можеха да използват общата система, можеха да се прилагат мерки за компенсация. Мисля си, че можем да обменяме добри практики между компетентните органи, така внасяме по-голяма прозрачност. Защо се прилага всичко това в държавите членки? Ако започнем с Европейската комисия и Генерална дирекция вътрешен пазар, създаде се електронна платформа, Тази електронна платформа се използва за все повече и повече професии и се използва освен това за признаването на професионалните квалификации. Да кажем, един компетентен орган има въпроси към друг компетентен орган по отношение на някаква процедура или друга държава членка. Тази платформа може да се използва като възможност за получаване на необходимата информация шест основни промени консолидация, упростяване, прозрачност, обмен на добри практики между държавите членки, точките за контакт. Това трябва да бъде приложено на практика. То е нещо изключително важно. В Португалия публикуваме цялата тази информация не само на португалски, но и на английски. Когато говорим за директивата за признаване на професионалните квалификации, имаме един кодекс за поведение, който се използва от различните компетентни органи. Той дава възможност да се идентифицират добрите практики. Освен това, даде възможност да кажем какви практики не приемаме. да кажем, един казус може да бъде представен на, на мрежата от органи за разглеждане, може да се изпрати информация на комисията за това какви са неприемливите практики, този кодекс помага на хората в държавите членки да знаят кои всъщност са важните документи. Всяка държава членка има свои специфични характеристики. Когато идентифицираме общите моменти, има по-голямо разбиране за проблемите и за евентуалните им решения. Скоро ще имаме информация за потребителите на веб страницата на комисията. Ще има секция с въпроси и отговори. Това е изключително важно не само за компетентните органи, но и за работниците емигранти. От всичко... В тази система за признаване се отчитат и целият въпрос за услугите. Говорихме за директивата за услугите, прехвърлянето на проекта ЕМИ към други професии. 10 минути са малко за една такава обширна тема. Искам само да направя няколко предложения, които може, би може да бъдат приети. Те целят премахване на част от трудностите. Професионалното признаване, признаването на професионалната квалификация е нещо изключително важно. Мрежата EURES се занимава с това. Всъщност, по отношение на контактните точки, няма много информация за това как действат те. Дават се някакви данни за свободни работни места, но хората не знаят каква е процедурата, как работи тя. Не се знае какви са крайните срокове. Много често имаме 3 или 4 месеца само. В някои случаи става въпрос за изплащане на компенсация. Изключително важно е ЮРЕС и мрежата за потребителите. да бъдат разширени. Всичко това цели премахването на трудностите. Компенсациите представляват е, известна трудност сами по себе си. Трябва да се създадат платформи, трябва да има ефективна мрежа на точките за контакт, трябва да има чести срещи не само в Брюксел. Защо да не провеждаме заседания в страните членки, които в момента са председатели на Европейския съюз. компетентните органи, и техните служители могат да обсъждат проблемите, защото едно е да се говори в Брюксел, друго е тази информация за проблемите да бъде изпратена на компетентните органи в съответната държава членка. Сега стигаме до последната пета и шеста последни точки. Координацията на базите данни трябва да бъде направена по-добре, да има актуализация – има много регулирани професии, 800. Знаем кой е компетентният орган, към който може да се обърнат е, гражданите. На лице е европейската рамка за квалификацията. Говори се за директивата като промяна на парадигмата. Рамката трябва да бъде укрепена, за да може директивата да се приложи по един упростен начин. Благодаря ви. Надявам се, че моите предложения ще бъдат нещо полезно а, в хода на дискусията и с оглед на това, което се обсъжда vais y arriver. Merci, madame, pour vos remarques et vos propositions. Je vais... Благодаря. Благодаря много за коментарите и предложенията. Сега давам директно думата на господин Пол Филип, председател на Общия медицински съвет е, на Обединеното кралство, която управлява всъщност системата за признаване на медицинските лица. Благодаря. Благодаря за възможността да се обърна към вас. Аз съм главен изпълнителен директор на Общия медицински съвет на Обединеното кралство. Това е регулаторния орган за лекари в Обединеното кралство и целта му е да предоставя сигурност на пациентите. Т.е. ние не представяме лекарите. Ние работим за защита на пациентите, за налагане на стандарти в медицинското обучение. Имаме четири основни функции. Първо да наблюдаваме обучението по медицина, да се поддържат регистри на съответните лица, които са регистрирани като лек... лектори, да се налагат високи стандарти е, в образованието и последно е, да е, внимаваме за това тези малък брой медицински лица, които са лишени от право да упражняват професията си, да бъде съответно отразена тази информация. В момента 250 хиляди лекари има в е, Обединеното кралство, като 20, 2009% от тях са квалифицирани извън е, страната. Извън, в Европейския съюз или извън е, в рамките на Европейското економическо пространство. Ние сме за партньорството с е, ред организации. Е, една от тях е Организацията на медицинските регулатори. А това са е, мрежи от е, органи за регулиране, които е, обменят информация за защита на обществото. доста добре си сътрудничим и считаме, че сме постигнали определен напредък в това отношение. Но, що се отнася до самата директива, ние сме за принципа на свободно движение, но има проблеми, когато говорим за сигурност на пациентите. В момента директивата набляга на свободното движение на лекари е, и да се премахват пречките към това свободно движение, но много малко внимание се отделя на безопасността на пациентите и риска е, за това, че медицински лица, които са лишени от право да упражняват професията си, могат да се възползват от тази свобода на придвижване. Ние сме за това да се налага висока степен на е, качество на медицинските услуги и да се е, предоставят разпоредби, които да снижат риска, потенциалния риск на, е, към пациентите. Смятаме, че директивата трябва повече да обърне внимание на този въпрос, защото в момента по текста потенциално е, има разпоредби, които могат да застрашат пациентите. Смятаме, че в изследването, направено от вашата комисия, са направени важни е, правилни изводи и е, смятаме, че трябва да има и добро сътрудничество между заинтересуваните страни, особено е, да има и функциониращи системи. Смятаме, че предизвикателствата могат да бъдат посрещнати. Е, трябва да има прозрачност на регулаторния режим, трябва да има свободен достъп до регистрите, както за публиката, така и за другите регулаторни органи от други страни. Да има яснота за механизмите за обжалване и жалби. Също така смятаме, че е, съответните органи трябва да могат да обменят е, информация с други власти, когато е, са предприели действия срещу съответно дадени медицински лица. Също така проактивно трябва да се действа по отношение на информацията за лица, на които е отнето правото да упражняват медицинска професия трябва да има задължение да се прави, да, да има такъв обмен на информация, защото подобни лица могат да се възползват от свободата на движение и да се увеличи риска за пациенти. Смятаме, че системата за обмен на информация е много ценна, системата за вътрешния пазар. Е, приветстваме всички трансгранични инициативи. Има едно изследване Смятаме, че е, е, ще се представи резултатите в парламента на 2 декември. Смятаме, че е много важна тази система и очакваме така заключенията как може да бъде подобрена. И също така считаме, че всички компетентни органи трябва да бъдат задължени да участват в тази система, да бъдат също така и по-активни, да речем, за подобряване на възможностите за превод в тази система а също така и да направят по-сигурна от гледна точка на защита на данните. Считаме, че е, анексите към директивата могат да бъдат актуализирани и е, взаимното признаване трябва да се базира на компетенциите и работата, а не на базата на, колко, на това колко часове е, е било обучението. И също така считаме, че директивата трябва да въведе е, механизми за е, верифициране на компетенциите на съответните професионални лица. Също така искам да коментирам и факта, че в директивата има клаузи за временно или спорадично предоставяне на услуги, защото в такъв случай няма механизми за защита на е, гражданите. И трябва да има възможност да се проверяват е, възможностите на съответните лица да практикуват, преди да, бъдат, е, да им бъде позволено да временно да упражняват, да предоставят такива услуги в страната. Освен това, смятаме, че термина временно не е достатъчно ясен. Благодаря ви, че ми дадахте възможност да се изкажа и благодаря, че ми отделихте време да ме слушате. Eh bien, Monsieur Paul Philippe, vous nous avez euh, dit beaucoup de choses en 7 minutes 21. Благодаря много, господин Филип. За 7 минути и половина вие споделихте изключително много информация с нас, така че това ни дава възможност да дадем веднага думата на следващия оратос, оратор, който разбира се, е, това не означава, че може да говори 12 е, минути ще сме благодарни, ако всички спазват времето за изказване. И така давам думата на господин Арно Мецлер от Германската федерация за свободните професии. Той ще ни разкаже за опита на членовете на тази организация в Германия. Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, Дами и господа, в Германия има 1 милион души, които са самонети лица и 80% от а, тях а, са под шапката на организацията, която аз представям. Има и саморегулиращи се органи на регионално равнище, което означава, че се осъществява надзор на предварителните квалификации на персоналните способности за упражняване на дадени професии, на квалификациите и на качеството на работа. качеството на работа пряко се отразява на потребителите. И, например, пациентите няма как да проверят е, познанията на лекарите. Същото въжи и е, за инженерите. Именно за това решихме да работим като партньор на Solvit – Видяхме, че има много въпроси без отговор в този отрасъл, но повечето проблеми могат да бъдат разрешени. Тази директива ни дава известна свобода. В различните страни има различни потребности, може би защото пазарите са регионализирани и трансграничните дейности са доста ограничени. А, работи се максимум на 20, от между 25 и 200 км от а, населеното място и а, въпросите, трансграничните въпроси могат да бъдат лесно разрешени е, основните въпроси са е, здравното осигуряване, правната защита и езиковите културни проблеми. За съжаление, е, ние работим само в една страна, нещо, което ограничава възможностите ни да предлагаме услуги в други страни. Един лекар, който се премества да живее в Германия, не може да отвори кабинет. Е, това въжи и за е, немските лекари, които се преместват в други страни, така че трябва да се направи нещо за това. Всички либерални професии са свързани с конкретни лица, е, свързани с работа с хора, така че е необходимо практикуващите тези професии да говорят езици и затова е крайно необходимо младите да учат езици от рано. Също така е необходимо да се увеличат социалните е, способности на е, хората, за да може те по-добре да работят на различни пазари. Но положението в това отношение се подобрява, подобрява и правим всичко възможно, за да се прилагат правилата на страната приемник. Юристите и данъчните съветници не използват тези възможности толкова широко, но а, лекарите ги използват по широко. В Германия миналата година имаше 976 искания за признаване на квалификациите. 965 получиха допълнителен положителен отговор, а 19 е, е, човека трябваше да преминат допълнителни изпити. Така че лекарите действително са най-голямата група хора, търсещи трансгранично признаване на квалификациите. Опита на хората в тази област показва, че директивата в своята основна структура е до голяма степен приложима за решаване на въпросите. Но приложението на директивата в някои области е, меко казано, не е достатъчно добро. Просто нещата не работят. Трябва все още предстои да се подобрят. Все още трябва да се подобрят информационните системи. И хората да се информират по-добре. търсим подход, който да ни даде практически подобрение. За това ще се спра на три основни въпроса. Първо, за нас е важно как така дебатите по отношение на образователните стандарти. Магистърска степен, бакалавърска степен, процеса от Болония, всичко това отново трябва да се разгледа внимателно. Защото многократно се оказва, че някой, който е инженер или юрист или лекар или архитект в Германия, ако търси служители за своята компания, няма да търси в други страни в Европа, защото ще се а, притеснява, че стандартите на обучение в другите страни не са толкова високи, колкото в Германия. Също така за нас е много важно стандартите и сертификатите да се разглеждат като начин да се повели, повиши качеството и да се насърчат трансграничните услуги. Не трябва да има различни стандарти. Трябва качеството да е сравнимо навсякъде и е, Стремаше да бъде е, към постигане на по-високо качество. Говоря, говоря, споменах също и а, е, информирането на обществеността. Ние поддържаме връзки с потребителите и а, е, много добре знаем, че добре провежданата кампания за информация е важна в Германия сме провеждали проучвания, за да установим какви са важните ценности за потребителите. И едно от най-важните неща за тях е а, добро, добрата квалификация и високото качество на услугата. 96% от хората казват, че е много по-добре да има висока квалификация и механизми за осигуряване на качеството за да могат да се чувстват потребителите по-спокойни. Оценката на работещите е свързана с професионалните им квалификации, но не трябва а, в нея да се вземат лични елементи, като, например, това дали лицето е било осъждано. Но а, това се изисква за професиите в сферата на финансите. Смятаме също, че дейността на точките за контакт трябва да се разшири. Ein kostenträchtiges Ärgernis. Ich glaube auch, dass man die EDV... Знаем, че тези точки за контакт са доста скъпи и за поддръжка, за осигуряване на техния персонал и така нататък. необходимо е също да се говори за защитата на данните. Моята асоциация от отдавна иска да има регистър на престъпленията – например, в областта на медицината. Не можем да покрием и на нарушението на професионалната етика и качество. Не можем да покрием всички професии, но в някои области е изключително важно. Много добре, е, че има такава директива. Добре е да има мобилност на квалифицираните професионалисти в Европа и да се решат практическите проблеми на трансграничното сътрудничество между властите. Може да има законодателни подобрения на национално ниво, но смятам, че основните механизми на директивата водят до положителни резултати. И като се имат предвид практическите проблеми, са ни необходими още две или три години, за да може промените, които се въвеждат, да се базират на практически опит, а не на съществуващите технически пречки. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на господин Филип Вотерс, генерален секретар на Европейската федерация на националните асоциации на инженерите. Той ще говори е, за опита на инженерите в различните държави членки по отношение на взаимното признаване на квалификациите. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че поканихте и нашата асоциация да участва. Искам да направя моето изказване под формата на PowerPoint презентация. Аз съм инженер, работя в този сектор е, от дълги години. Всъщност цялата ми кариера протече в него. Както виждате, Моите слайдове са на английски, така че ще премина на континентални и я вариант на английски език. Първо искам да ви кажа каква е нашата организация, след това ще говоря за обучението на инженерите, как регулираме професията и за механизмите за одобряване на признаването. Всъщност казах, че ще говоря на английски. Ще продължа на френски, тъй като започнах на френски, така или иначе. И така, ФЕАНИ е организация на всички национални асоциации на инженерите. Започнахме с 6 страни, сега с 7 страни, сега имаме 30 страни, включително и Русия. Имаме 3 милиона и половина инженери, които участват в нашата асоциация. 350 национални организации са членове на ФАНИ. Проведохме проучване относно обучението и образованието в Европейския съюз. Анализирахме всички страни и стана ясно, че няма две страни в Европейския съюз, които да обучават своите инженери по един и същи начин. Нито пък образованието продължава еднакъв брой години. Така че много трудно да се направи паралел между две страни от Европейския съюз. Всъщност, квалификацията, която се присъжда на студентите е много различна, както виждате от тази таблица. Много трудно се вижда кой точно каква квалификация има. Освен това не трябва да забравяте, че има два основни типа инженери, така наречените инженери, които учат по краткия цикъл, по терминологията на Болония, това е бакалавъра, а дългия цикъл е магистъра. Само, че първият цикъл не се признава във всички страни. Тоест едно лице, което бакалавър не може да се признава във всички страни за инженер. Както виждате на север в Европа има страни, те са в бяло, където няма никаква регулация на професията инженер. Просто трябва да имаш някаква диплома и това е. На юг имаме много по-голяма доза регулация, трябва да има държавно разрешение, трябва да има завършване на някакъв квалификация, да има издържан изпит, след това се решава какъв тип инженер си, с какво точно ще се занимаваш и така нататък. Интересно е да се погледне и статистиката, свързана с инженерите. Има близо 4 милиона професионални инженери в Европа, според Юростат. 85% са служители на компании, само 15% са самонаети лица или доставчици на услуги. Ако погледнете мобилността на инженерите, ще видите, че много малко инженери се придвижват от район, в който има голяма доза липса на регулация към голяма доза на регулация. По отношение на мобилността, онези, които са самонаети, обикновено не са мобилни. В ляво виждате служителите, които са мобилни, именно служители на компании, а в средата имате регулираните професии. Там имаме относителна мобилност. 1750 души на година, 1750 инженери, се придвижват в търсене на работно място. Както вече беше казано, признаването на професионалните квалификации се основава основно на количествена информация като качество и съдържание на обучението. Например, дипломата, а не какви са компетенциите, какви са възможностите на инженера. Ако погледнете инженерите, които са поискали признаване на професионалната квалификация, ще видите, че 60% са получили признание веднага и без условие. След тест 4,65%, след обучение 23,67%, и цифрите нататък ги виждате. Ще подобри ли директивата нещата? Това е единия въпрос. Другия въпрос е има ли проблем с признаването? Директивата дава три възможности за одобрение на професионалната квалификация. На първо място имаме секцията и приложението, на второ място общата платформа и на трето място професионалната карта. На първо място секцията и приложението. Поради различното ниво на квалификацията в Европа, не може да се споразумеем относно един списък от курсове, които да бъдат включени в приложението или в съответната секция, а трябва да има единодушие тук, така че директивата тук се оказва абсолютно безсмислена за инженерите. На второ място платформата. Тази обща платформа трябва да се знае, че има за цел да хвърли мостове между различните професии. Само, че професията на инженера не е една. Има много различни инженерни професии. Ако има платформа само за една професия, няма как да преминем към други професии, защото точно този инструмент по-скоро намалява мобилността, отколкото да я увеличава. Освен това, според нашия анализ, от техническа гледна точка е невъзможно да има обща платформа за инженерите. Казва се, че това е нещо като подвижна цел. Много малко инженери имат проблем с признаването на квалификацията, така или иначе, за това, че няма нужда да се прибягва към този инструментариум. Остава ни професионалната карта – Номер 32 в директивата е изписан тук на екрана. Значи, улесняване на мобилността, ускоряване на обмена на информация между кандидата и държавата, членка домакин и така нататък, наблюдаване на кариерата. Тази професионална карта, която виждате в дясно, ще бъде включена в онова, което комисията предложи по отношение на Европас. Направихме проучване доколко ще е възможно това да стане. Разгледахме различни сценарии на мобилност, свързани с търсенето на инженери, свързани с особеностите на администрациите, различните държави членки. До какви заключения стигнахме? На първо място не е възможно количествено да се оцени увеличението на мобилността, до което ще доведе тази карта за инженерите, защото ако само 10% изпитват рестрикции по отношение на мобилността, това няма да е толкова валидно. Не знаем всъщност каква е причината. Дали защото инженерите нямат необходимите езикови умения или нещо друго ще е добре да има професионална карта за инженерите от гледна точка на използването и обаче извън Европа. Това ще е нещо като марка за качество за, нашите, за нашите инженери. Ще показва кои са те, ще улеснява достъпа до работни места, ще засили прозрачността и така нататък. В заключение, искаме комисията да продължи да работи по отношение на професионалната карта. Вероятно ще искаме да я приемем в някои страни. Трябва естествено да видим каква е политическата воля от страна на комисията. Доколко тази професионална карта ще се прилага, доколко ще се признава извън Европа. За инженерите, в крайна сметка, директивата ще доведе до утвърждаване на статуквото и няма да има промяна спрямо предишното положение. Страните, които регулират до голяма доза тази професия, са по-представени и по-добре представени от останалите страни. Тази директива в крайна сметка няма да подобри кой знае колко положението за признаването на квалификацията на инженерите. Благодаря много за тази е, презентация. Вие призовахте за политическа подкрепа. Не мога да говоря от името на комисията, но от името на нашата комисия в парламента имате тази подкрепа. А, сега, следващият е, наш оратор е господин Мишел Деблюс, генерален секретар на е, групата на националните съвети на е, туристическите агенции, организатори на пътувания. Заповядайте. Благодаря. Ако ми позволите, е, ще говоря на английски. Благодаря. Благодаря, че давате възможност на туристическата индустрия и по-специално представителите на туроператорите да се обърне към вас. Нашата федерация представя национални туроператори, туристически агенции от 25 страни членки. Имаме също и представители на кандидатки за членство Турция и Харватия, също и членове от Норвегия и Швейцария. Е, главно малки и средни предприятия, около 80 000 фирми участват в нашата асоциация. Някои са много големи е, международни организации. Вие познавате Томас Кук, American Express, Калсън Ли, TUI, TUI, така наречените. Няма. Това са имена, които сигурно са ви познати. Но ние представяме също така огромен брой малки и средни предприятия които работят само в една или може би две страни членки. Като цяло даваме заедост на половин милион души и економически е, през 2008 е, оборота ни беше приблизително 310 милиарда. Нещо обаче е изчезна от екрана моя слайд, така че ще продължа направо. Професионалните квалификации. Както и колегата, която представи инженерите, а, направи това. Ако аз можех да ви представя карта, щях, тя ще изглежда много подобно. Значи в, на север няма много е, режим на регулиране, а на юг е, много повече, на моменти даже прекалено. Е, това зависи до голяма степен и от традиционните е, законодателни системи. В Франция, Испания, Италия, Гърция, Румъния, Австрия, Словакия, Малта, Кипър и така нататък. Там туроператорите имат нужда от е, разрешително и професионални квалификации, за да могат да упражняват професията си. В други страни членки, Германия, Финландия, е, Холандия, скандинавските страни, Обединеното кралство, е, туристическите агенции не е необходимо да имат конкретни професионални квалификации. Но независимо от тази разлика, транспозицията на директивата не доведе до сериозни промени в съответното законодателство. А, мога да кажа, че директивата за услугите всъщност промени много повече нашия отрасъл, отколкото директивата за професионалните квалификации. Което означава, че туроператорите и туристическите агенции като цяло не се сблъскаха с сериозни проблеми при е, изпълнението, при е, въвеждането на директивата в националните системи през 2007 година. Основните туристически агенции и компании, които присъстваха в някои кои или в всички страни членки, те самите вече си имаха съответните разрешения, така че с тях не бе необходимо да въвеждат промени, а по-малките фирми, т.е. хилядите малки и средни фирми, все още работят само в една страна членка, максимум две, така че нямаха големи проблеми регулаторни. Все пак в туризма имайте предвид, че не е компанията излиза зад граница, клиента. И вероятно от тук идва и основната разлика. А, и тук може би мога да, да кажа, че аз лично мога да ви благо, благодаря за директивата но това би било много така елементарно. Мисля, че ще употребя сега малко време да коментирам и е, някои проблеми. Е, туроператорите е, работят с, така наречените организирани турове, където е, работят е, така е, гидове, туристически гидове. От 180 е, милиона пътувания са продадени, да речем, през 2008, 15 милиона европейци са закупили този тип организирани пътувания. Защо? Защото те обичат да има по време на пътуването им някой, който говори техния език, да няма нужда да влизат в контакт с местния обслужващ персонал и понеже услугите са добри, те предпочитат. Много често това са и възрастни хора. Много често те предоставят и много високо ниво на образователни услуги и тези хора, така наречените гидове, те влизат в рамките на разпоредбите на настоящата директива. Те се сблъскват с ред различни правни режими в различните страни членки и отново картината е същата на юг. Режима на регулиране е много стриктен. В Франция, Кипър, е, Унгария, Австрия имат нужда от професионални квалификации. Германия, Обединеното кралство, Скандинавия нямат нужда. Причината туроператора да наема гидове е за да предоставя една услуга, е, включително информация на езика на клиента по време на цялото пътуване. И много често, е, примерно, никак не е лесно да се намери естонски гид в Рум или литовски гид в Мадрид или някой, който е, говори малтийски в Париж. И преди да влезе в сила директивата, положението с гидовете беше доста сложно, защото страните членки имаха собствени разпоредби, особено в Южна Европа. Беше задължително да се използват местни гидове, независимо дали те говорят езика на клиентите на туроператорите или не. Това доведе и до ред процеси в Европейския съд и четири страни членки обжалваха, като твърдяха, че те трябва да имат възможност да изпращат гидове от собствените си страни. А, когато директивата бе прията през 2005 година, тя се смяташе за много голямо постижение спрямо режима, защото тя предоставяше правова сигурност за туроператорите. И член е, позволяваше на гидовете да упражняват е, своята дейност във всички страни членки е, свободно, времен, на, на основа на временни ангажименти и да могат да, да работят в, без ограничения навсякъде, включително в музеи и исторически обекти. Е, сега вече директива 36 от 2005 е в сила, но е, все още има туроператори, които се оплакват, че техните гидове в някои страни членки се сблъскват, да го кажа така дипломатично, с административни трудности. А, някои туроператори са имали е, проблеми с това, че гидовете им са били възпрепятствани, е, с което цялата програма, разбира се, се е объркала, защото е, именно по това, че, поради това, че те не са притежавали квалификация, така която се изисква на местно ниво. И сега туроператорите вече а, дават на съответните гидове извлечения от закона, както европейски, така и местните, за да улеснят своите служители, ако се срещнат с подобни е, е, трудности. Но тези трудности обикновено възникват само ако липсва достатъчно познание на законодателството, защото всъщност а, това са обикновено действия на местните власти. Затова ни се струва, че трябва да има а, по-добри мерки за подаване на информация от национално ниво към регионалното и местното относно а, режима за работа на гидовете и а, по този начин ще се улеснят е, почивките на тези 15 милиона европейци, които пътуват всяка година. Това е, госпожо председател, всичко, което имах да кажа. Благодаря. Благодаря много. Благодаря много, че ни дадохте и идеи за незабавни действия, които могат да бъдат предприяти от държавите членки. И накрая давам думата на господин Йенц Бьорнафолд е, от Европейския център за развитие на професионалното образование, който ще ни представи един общ преглед на европейската е, рамка за сертифициране, квалификации и обучение през целия живот. Имате думата за 10 минути. Благодаря много. Благодаря, че ме поканихте. На СДФОП, Европейския център за развитие на професионалното образование, работи от няколко години с представители на Европейската комисия, за да разработи рамка за европейските квалификации. Това е един инструмент, свързан с директивата и е много важно да видим точно каква е тази връзка и да видим дали тези два е, правни инструмента могат да се подкрепят един друг. Първо ще спомена основните принципи за Европейската рамка за квалификациите. Ще говоря и за това точно как се прилага тя, как се възприема от държавите членки и накрая ще се спра на някои въпроси, свързани с връзките с директивата. Първо, що се отнася до принципите на Европейската рамка за квалификации. Можете ли да се върнете на предния слайд? Благодаря. Европейската е, рамка за квалификации е обща е, референтна рамка, нещо като е, таблица за превод на различните европейски квалификации, за да се направят е, по-лесно сравненията е, между квалификациите, да се разберат различните квалификации. Има много голямо разнообразие на квалификациите в Европа и е доста трудно да се разбере точно как могат да се сравнят тези квалификации. Така че Нещо, което се опитва да направи Европейската рамка за квалификациите, е да опрости начина по който разбираме квалификациите и а, техните дефиниции в различните страни. Има две основни цели. Първо, трябва да се улесни мобилността, точно както е и а, а, трудна, която си поставя директивата. Второ, да се улесни е, е, трансфера и мобилността между различните институции, защото може да се налага някой да комбинира различните си квалификации от професионалното образование, от университетското образование и прочие, за да може да напредва в рамките на обучението през целия живот. Рамката използва 8 нива на квалификации. Тези нива се определят въз основа на това, което се нарича резултати от, от ученето. Тоест познание, умения и компетенции, автономност и отговорност. Тук е, е много важно да се подчертае, че рамката покрива всички квалификации. От е, е, задължителното образование до най-високите квалификации. Т.е. покрива се целият цикъл, обхванат от процеса от Болоня. Добре е, да се има предвид, е, че е, целта е тук да се създаде една пълна, всеобхватна рамка за квалификациите в Европа. Да не се покриват само, професион... само академичните а, квалификации, но и всички останали професионални квалификации. Много, важни, е, много важно е това, че се е, работи въз основа на резултатите от ученето. Първоначално се работеше е, въз основа на времето, прекарано в някаква програма за обучение. Това, което тази рамка прави, е, е, че променя фокуса и го обръща към резултата от обучението. Какво се е научил някой да прави, след като е учил толкова време? Това си е промяна в парадигмата на начина по който разглеждаме квалификациите. И именно по този начин са дефинирани 8-те нива. Доста сложна задача, честно казано, на европейско ниво. И е много трудно да се е, е, много трудно се а, е, прави а, е, това и на национално ниво. Защо? Но а, е, когато се направи, се подобрява значително а, познаването на тези квалификации. Основни дати за рамката за, Европейската рамка за квалификациите. Прията на 20 а, с, а, през април 2008 година. А, след това през 2010 година е, краен срок за свързване на националните квалификации с нивата в рамката и отново през 2010 година е, страните се призовават да включат упоменаване на нивото по Европейската рамка за квалификации в издаваните в съответната страна сертификати и дипломи. Защо е толкова важно приложението на тази рамка и какво е, е нейното значение? Всички държави членки в момента разработват компъл... пълни национални рамки за квалификациите, в които се използва подхода за резултатите от обучението. 27 държави членки вече са заявили, че до края на 2011 година ще са готови с въвеждането на споменаването на нивото по Европейската квалификационна рамка. Това е една година закъснение, но все пак е много голям напредък, защото ще подобри е, разбирането на квалификациите. Рамката за квалификации, Европейската рамка за квалификации на практика е доброволен процес, но начинът по който се работи по нея на ниво държави членки, а също и е, извън тях, се, е, показва колко важна е тя. Що се отнася до рам... връзката между е, рамката, Европейската рамка за квалификации и директивата от 2005 година, номер 36, е, връзките не са съвсем очевидни, но най-важното е изграждането на прозрачност, на доверие към професионалистите от други страни. Именно така се улеснява приложението на директивата. Просто се укрепва, укрепват основите на прозрачността и доверието в Европа. Също така, рамката се съсредоточава върху реформата на националните рамки за квалифи... системи за квалификация и е, призвават за въвеждане на прозрачността. Е, всичко това се прави на доброволен принцип. Важно е да уточним, в, както бе казано и в препоръките от съвета и парламент от миналата година, че рамката, европейската рамка за квалификации не трябва по никакъв начин да нарушава приложението на директивата номер 36 от 2005 година а нейната цел е само да улесни работата на директивата. Фокус, ем, съсредоточаването върху резултатите от ученето е, е изключително важна промяна и ем, това може да е много полезно в дискусиите, свързани с директивата. Благодаря много. Благодаря на всички експерти, които участваха в дебата днес след обед. Благодаря ви за презентациите. Благодаря ви за това, че се придържахте към предварително определеното време. Това не винаги е лесно. Нека сега да проведем разисквания в рамките на 25 минути. Ще задавате въпроси. Шестима души са заявили желание. Нека всички да ги зададат на едно и след това експертите ще дадат своите отговори, ще дадем шанси на комисията да вземе отношение господин Йорген Тич, ръководител на отдел в Генерална дирекция вътрешен пазар. Това е важно досие, затова нека да чуем какво ще каже комисията. Значи по този реч ще караме господин Шваб, координатор сте, някакви коментари. Благодаря, госпожо. Първо, Искам да благодаря за това, че председателствате днешното изслушване. Благодаря на експертите за това, че обрисуваха интересна картина на това какво може и какво не може директивата. Опитвам се от дълго време да открия дали директивата в крайна сметка е създала такава доза вътрешен пазар, каквато искахме. Никой преди време не изтъкваше проблемите и това ме прави малко изпълнен със съмнение. Искам да кажа, че има някои дела в съда, които ясно показват, че не сме изпълнили необходимите обещания. Господин Мецле е адвокат, затова може да се обърна към него. Проблемите, за които говорите в директивата, те насочени ли са към някакви проблемни групи или става въпрос за отделни случаи, когато хора се обръщат към Европейския съд? Да, мога да се опитам да отговоря. Председателката прекъсва. Благодаря. Ще чуем първо всички въпроси. Госпожа Гебхарт. Благодаря, госпожо. Към господин Берневолт. Благодаря ви за изказването. Харесвам много вашия подход. Тази тема обсъждахме надълго и на широко, когато разисквахме член 11 от директивата, дали трябва да отчитаме броя на годините или съдържанието. Казахме, че ще се придържаме към системата, която Европейската комисия предлага. Това може да бъде и въпроси към комисията. Когато изпратихте когато изпращате доклада към парламента за 2012 година, може да включите размисли за това какво може да бъде направено в тази област, защото това е нещо изключително важно. В началото останах с впечатлението, че всичко върви по мет и масло, че няма проблеми, че няма защо да се притесняваме относно прилагането. С течение на времето обаче чухме за някои казуси, чухме за проблеми с а, инженерите, например. Идеята за платформите се появи заради инженерите. Очевидно тя обаче се провали. Добре, няма да настояваме тогава. Така или иначе трябва да обмислим възможността за такава платформа заради бъдещето, заради проблемите, които могат да възникнат в бъдеще. Искам да чуя какво смятат и другите експерти, защото се мисля, че това е отговора, от който имаме нужда. Към господин Мецле един въпрос. Всъщност въпросът ми е същия като на господин Шваб. Винаги се говори за отделни случаи, отделни казуси, проблеми, свързани с отделни случаи. В Германия има много дела, например, по отношение на фризьорите. Много фризьори, които са получили своята квалификация извън Германия, не получават признания на професионалните квалификации в Германия, има дела. Има ли проблеми на други места. Какво може да кажете за Германия? Благодаря, госпожа Вайлер. Благодаря. Може би това не е точното ми място. Да, да, не съм седнала където трябва, но микрофона работи така или иначе. Много асоциации, с които съм разговаряла, споменават че дебат от този род не е първата стъпка за една промяна на директивата. Дали директивата трябва да се променя, може да се обсъди след време, към края на мандата на този парламент, след 4 години, може би. Трябва обаче да видим къде са проблемите, да видим анализа на комисията. Отказаното от експертите остана с впечатление, че има липса на доверие между държавите членки. Естествено, всички държави членки смятат, че разполага с най-добрата система на образование, другите са лоши, не искаме да пускаме обучени лица от други страни и така нататък. Чухте за Германия каква е ситуацията. Има трудности много често в много държави, хората не могат да упражняват професията си. Имам няколко коментара, включително към комисията. Очудена съм, че професионалната карта, която обсъдихме и която лансирахме заедно с комисията, не постигна успех. Представителите на индустрията са колебливи, няма особена полза. Относно лекарите, разбрахме, че е добре да има някакъв регистър. на нередностите, който да е достъпен за пациентите, същото въжи за архитектите. Когато става въпрос за лекарите, аз мисля, че държавите членки трябва да следят за това лекарите да са достатъчно квалифицирани, защото когато някое лице претърпи злополук а, или заболее, не може то да следи дали доктора е достатъчно квалифициран. Трябва държавата да следи дали съответния лекар е достатъчно квалифициран. Не искам да говоря надълго и на широко. Знам обаче много случаи за хора, които отиват в Италия, например, искат да упражняват професията си там, но не могат да го правят. По отношение на общата платформа и директивата за услугите, мисля си, че трябва да се види първо дали нещата ще проработят добре на практика. Не става въпрос да принуждаваме държавите членки да хармонизират обучението и образованието. Държавите членки сами имат право да взимат своите решения. Европейския парламент няма право да ги налага, но една платформа на добрите практики ще бъде добра идея. ЕМИ не работи достатъчно добре. Може би комисията може да отговори защо. Благодаря, госпожа Шеклер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички експерти. Доста информация получихме. Искаме се да имаше повече колеги, които да чуят а, вашето мнение. Господин Мецлер говори за Солвит. Той единствено засегна тази тема. Искам да попитам експертите какво смятат по отношение на Совет, какъв опит имат. Втория коментар, господин Филип а, говори за това, че във Великобритания 9% от лекарите са от Европейския съюз. Говорите за пациентите и за тяхното право да бъдат сигурни в лекарите и за баланса между това и възможността на хората да работят. По отношение на лекарите, какъв е проблема? Може би проблема се крие в това, че държавата приемник трябва да следи дали квалификациите на лекарите са достатъчно добри. Трябва да се види дали конкретното лице не е правило някакви професионални грешки в съответната страна. Трябва да има необходимата информация, за да се направи доброто решение. Как може да гарантираме държавите членки да споделят необходимата информация, защото в крайна сметка не става въпрос за кой знае колко сложно нещо. Не става въпрос за ракетна наука. Това е важно по отношение на докторите, а по отношение на член 53 един въпрос към GMS и познанията по език. Колко британски студенти участват в програмата Еразмус. По отношение на оратора, който говори за фризьорите, госпожа Гепхарт, аз знам за случаи на британци, които отиват в Германия, те са фризьори и техните квалификации не се признават. Така страда репутацията на професията. Всъщност, надявам се, че никой от нас а, няма да претърпи щени, ти извинете, от лоши фризьори. Очаквам с нетърпение отговорите на въпросите. Благодаря. Благодаря, господин Харбър. Благодаря. Благодаря за това, че председателствате това добро изслушване. Аз е, имам няколко коментара. Искам ако може да се възползваме от присъствието на експертите, за да ни дадат те информация относно това какви трябва да са приоритетите на нашата комисия. Както присъстващите тук знаят, ние възложихме наше собствено поручване по тази тема, вие го приветствахте. Там се говори за редица проблеми, свързани с приложението на съществуващата директива. Един от вас а, обобщи, че рамката като цяло е добра, нормативната рамка е добра, но средствата за прилагане не са толкова добри. И вие се съгласихте с това. Обмена на информацията и платформите за това е една от областите, която искате да се подобри. И тук държавите членки и комисията могат да помогнат, защото тук става въпрос за прилагане. Мисля, че можем да насръчим този процес, като направим препоръки в тази област добре ще е да знаем дали сте съгласни с заключенията на нашето проучване и за това как те могат да бъдат приложени на практика. Въпросът за доверието се повдигна на няколко пъти, как може да се подобри доверието, как може да се подобри образованието на хората. Ние в нашата комисия можем да помолим членове на националните парламенти да дойдат тук и да говорят за опита на държавите членки, защото е добре да чуем мнението на националните депутати. Много често има конкретни казуси. Втория ми коментар е свързан с онова, което някои от вас казаха и най-вече господин Дебрустат по отношение на предоставянето на услуги и връзката между признаването на квалификацията и предоставянето на услуги. Едно от нещата, което присъства в директивата за услугите и което ще доразвием е въпроса за качеството на предоставянето на услуги в трансграничен мащаб. Туристическата индустрия е добър пример – в някои страни, например, туристическите агенции трябва да имат а, национален лиценз за предоставяне на услуги, в други страни не. И тук възниква естествено въпроса за качеството на предоставената услуга. Интересно е да чуем какво смятате вие по този въпрос, защото ми се струва, че има ясна възможност у нези професии, които имат признаване на квалификациите, да подпомогнат създаването на един трансграничен стандарт. Защото когато има предоставяне на услуги от персонал, който е достатъчно добре квалифициран, дори да няма официално изискване за това, това ще е добре за потребителите. Всичко това е свързано с регулаторната рамка. Всъщност виждаме всички тези елементи ще се навържат някъде около 2011 година, когато ще имаме разглеждане на самата директива, ще имаме разглеждане на рамката за качество и така нататък. Тези неща ще добият а, своите взаимовръзки. Окончателният, последният ми въпрос е как можем да дадем онази информация, как можем да създадем онези условия, които да установят необходимия баланс между правото на гражданите на Европа да се придвижват и да работят във всяка една държава членка и от друга страна да гарантираме сигурността и безопасността на потребителите. Как може да гарантираме баланса между задължителните инструменти и доброволните начала. Нещата са много сложни. Може да възникнат конкретни неща, които трябва да се опитаме да постигнем на практика. Комисията ще ни помогне след е, няколко минути със своето изказване. Благодаря. Няма други въпроси, май? Добре. Сега предлагам, тъй като всички оратори имат възможност да отговорят на въпросите, нека да променим реда и да започнем от последния оратор. Една-две минути на въпрос. Благодаря резултатите от обучението. От 2005-та, от 2005 резултатите от обучението, какво се случва? Страните членки вече започват да, изпаз... Е, да използват е, описанието на компетенциите в рамката, която е, сме създали, така че има една такава смяна на парадигмата, има въздействие те се движат в посока на директивата и много съм доволен от коментарите, които чух тук. В близките месеци ще наблюдаваме внимателно как се развиват нещата. Thank you, Madam Chairman. I will briefly... Благодаря. Сега набързо да отговоря на господин Харбър, който коментира за нашия сектор. Действително аз казах, че директивата за услугите се въздейства много повече на нашия отрасъл, отколкото директивата за признаване на квалификациите. Например, след транспонирането на директивата за услугите, Франция упрости законодателството си за туроператорите и туристическите агенции. А, повярвайте ми, френското законодателство беше сложно. Французите, извинете ме, госпожо председател, много умеят това. Испания също промени законодателството си, Гърция оглежда също текстовете си, т.е. ред страни членки започват да се присъединяват към това, което в някакъв момент сигурно ще стане обща платформа за професионалните квалификации на туроператорите. Освен това, директивата за пакетните пътувания, тя ще влезе в сила следващата година, доколкото разбираме, там също се налагат ред задължения на туристическите агенции, когато те продават този тип туристически пакети на потребителите. А също така и директивата за правата на потребителите също налага ред задължения на туроператорите и туристическите агенции, тъй като е хоризонтален инструмент. Та, накратко казано, според мен, а, доста изказвания имаше тук и за професионалната карта. А, според мен, ние е, бихме се обявили за това е, да има такава карта за гидовете, а също и за туроператорите и туристическите агенции. Е, защото, както ви казах, има някои конкретни проблеми все още в тази област. Merci beaucoup. Eh bien, je répondrai à deux points. Благодаря. Аз ще коментирам две неща повдигнати тук в залата, включително въпроса за Солвит. Защо нямаше успех рамката европейската? Комисията искаше да има една обща платформа и да се формулират едни изисквания към отраса. Това се въведе като изискване в платформата и в директивата и е, държавите, където искат регулиране на професията на инженера, трябваше да се примират с това. Но е, това, което никога не казахме, примерно, че един е, инженер-химик, е, че в рамките на тази платформа може да упражнява дейност, дейността на да речем, инжен... на граждански инженер. Тоест, е, компетенциите се признават и толкова. И факта, че това бе записано в директивата, всъщност притесни страните членки, където имат сирен е, регулативен режим, е, защото те се опасяваха, че ще има този тип прескачане на е, различните е, конкретни специалности, което те не искаха. Те искаха всичко да бъде конкретно е, формулирано. И като начало е, дефинирахме 20 е, професии. Е, но в момента нещата не са точно така. Хората работят в много различни области. И по тази причина не можа да тръгне рамата в рамката. И смятаме, че трябва постепенно да се а, започне тази дейност. Но комисията може да предостави всяка информация, която може да бъде полезна за страната членка, която е, иска да има режим на регулиране е, и която изисква определени е, документи. Това, в това комисията може да помогне. Федерацията при нас ни е, идват ред е, жалби от инженери, които не, чиято диплома не се признава, от Гърция има много оплаквания. И единственото, което можем да направим, е да се обръщаме към Солвит. Но не можем, нямаме достатъчно информация от организацията на инженерите. Благодаря. И месье Метсер господин Мецер. Два въпроса имаше към мен от господин Шваб. Аз на него мога да му отговоря, че имаше трудности, но не бяха безкрайно много тези случаи. Не мога да кажа, че те са трудности присъщи на системата, но във всички случаи ги анализираме. Много внимателно анализираме решенията, а, така че да няма цели възпи... групи, които са възпрепятствани да навлязат на пазара. Е, що се отнася до фризьорството, аз лично нямам много опит, защото аз представлявам свободните професии, но мисля, че рамката за признаване на квалификации ще ни помогне в тази област. Но е необходимо да се направи разясняване, така че хората да са наясно с ползите и да е по-удачно интегрирането на хората, които имат, идват отвън често се поставя и въпроса за е, качеството на изпитите, защото дори в Германия, в различните е, провинции, те, е, провинцията отговаря за това, този проблем стои. Дори между различните провинции има разнобой в нивата за изисквания за изпити. Може би можем да имаме помощта на парламента в това отношение. Коментара за бакалавърските и магистърските степени. Да, да. Действително, тук проблема е с качеството. А най-големия проблем всъщност е институционализираното недоверие между страните, което се прехвърля и върху общественото мнение. Тоест, ако дойде специалист от друга страна, той просто не се радва на доверие. И въпросът ми е тогава какво можем да направим. Единственото, което можем да направим е да има достатъчно прозрачност. Също така и да предоставяме достатъчно информация, че съответните листа, лица са добре обучени е, може би на моменти обучението не е било толкова дълго, но това не означава, че не е било толкова ефективно. Имаме опит с Солвит. Е, и смятаме отново, че системата допринася за прозрачността и помага на тези, които имат проблеми а, също така дава възможност и да се повишава и нивото на приемане на системата. Сега, господин Филип, имаше два въпроса към вас. Нека сега и аз да се опитам да отговоря. Първо, за да не ни разберете погрешно, ние сме много, много за принципа на свободното движение, но проблема е, че когато а, има проблеми с лекарите или когато те са некомпетентни, а, това води до смърт на пациентите и не може този въпрос да се пренебрегва. Въпросът действително е въпрос на доверие и тук става дума за доверие към другите страни членки и техните съответни органи. М ние, когато имаме лекари, които са извадени от регистъра, даваме информация, слагаме на списъци, има общ достъп до интернет. А проблема е, че в други страни, особено в Европа, няма това ниво на информираност. Е, Нова Зеландия, Австралия, Штатите са много, много по-прозрачни в това отношение, отколкото някои страни членки на Европейския съюз. Скандинавските страни имат много добър опит за обмен на информация. Е, и това е, дава право на потребителите, т.е. пациентите, да и да избират в края на кращата медицинското обслужване е най-важната услуга, която те получават и трябва да имат право на избор. Но според нас регулатора трябва да има задължение, законово задължение и естествено без да се нарушава е, защитата на личните данни. Но лекари, е, които са регистрирани и трябва да има достъп до тези регистри. А, честно казано, по въпроса за Еразмус нямам представа колко студенти от е, Обединеното кралство участват в тази програма, но с удоволствие ще проверя. Мерси. Conclure très brièvement, Madame Lucia Mestre, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose И... Нека е, преди заключителните коментари да дам думата на господин госпожа Лучия Местре. Благодаря много. Ние сме се събрали, за да се опитаме да разберем кои са проблемите в регулираните професии. Но има сериозни проблеми и в професии, които не се регулират. И за това не се и покриват от тази директива. Държавите членки на практика блокират влизането на работници работещи тези професии, без въобще да анализират техните квалификации. Това води до трагични последици за много хора. Сблъсквали сме се с това във връзка с много различни професии. Но мисля, че на този етап все още е, може би, твърде рано да оценяваме последиците от директива 36 от 2005 година. Тази директива се опитва да направи неща, които вече са правени от други директиви за някои професии и мисля, че Комисията по взаимно признаване на професионалните квалификации трябва да анализира тези въпроси. Ето, например, може да има специална комисия от експерти, които да разглеждат какво се случва в областта на архитектурата. Трябва да се направи това и в други области, други професии с автоматично признаване. Това са най-привилегированите професии – компетентните власти трябва да имат доверие към другите компетентни власти в другите държави членки, които съвсем ясно са описали изискванията за практикуване на определена дейност, професионална дейност. Какви са решенията? може не, да се използва не само совит, но да се използват и другите мрежи, е, които са на разположение на комисията. Ето, например, мрежата EORES може да играе важна роля, защото тя може да отговори на някои от е, изложените притеснения. Ако някой види е, съобщение за обява за работа, без да има взаимно признаване, тогава най-вероятно но този човек ще се откаже, защото просто ще смята, че квалификациите му няма да бъдат признати. Именно за това на европейско ниво трябва да можем е, да сравним и е, постигнатите предимства е, благодарение на директива 36-2005. Благодаря, давам думата на представителите на Европейската комисия. Надявам се, че ще е, се опитате да засегнете е, основните повдигнати въпроси. Имате 10 минути, след това ми трябва само половин минута за заключителни коментари. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря за тази възможност да кажа няколко думи. Искам да благодаря на комисията за това, че организира това изслушване. За мен също беше изключително интересно да видя как се е, разглежда директивата от хората, които са пряко засегнати от нейното приложение. На този етап разполагаме с една единствена директива за професионалната квалификация. По-рано имахме 15 различни директиви. Комисията предложи те да се съберат в една. Имаше много дискусии, но те приключиха. die Dienstleistungsfreiheit und die Arbeitnehmerfreiheit. Тази директива е, е пълен инструмент, който събира различни принципи на е, свобода на движението за служителите, е, на свободните професии и на е, и, при, и движението на работниците. Е, има и една sondern gleich um alles. Es geht ihm um seine berufliche Existenz. Da geht es nicht, zahle mehr oder. При всички положения проблемите се, се отразяват на професионални малцинства, на хора, е, за които професията по някой път е всичко. Да, а, сега тази дейност трябва да бъде организирана, но още е рано да се вадят а, изводи. Говориме за система, информационната система за вътрешния пазар. Там нещата върват много добре. А, има съществен обмен на информации Миналата година е, е имало 1200 случая. Страните членки са ангажирани е, в е, тази дейност. Става дума за обмен на информация за дисциплинарни наказания също. Особено когато те защита, застрашават сигурността на гражданите. Във всички случаи ние е, се стремим да има както защита на потребителите, така и защита на личните данни. И един друг момент е, дисциплинарни мерки, които се приемат срещу някого, е, Повдигна се този въпрос. Тук се коментира също и въпроса за професионалната карта. Основният момент тук е да тази карта да получава признание в страните членки. За момента ситуацията е много различна. И днес от всичко това, което чух, е, не оставам с впечатление, че има голям напредък, т.е. страните членки не приемат кой знае колко от тази карта. Е, но това е една част от цялата дейност, която имаме да, да вършим. Има и друго много голямо предизвикателство. Трябва да направим така, че а, е, да има улеснение за предоставяне на така наречените или временно предоставяне на услуги. Тук се споменаха два случая медицинските лица. Е, там се повдигна въпроса за сигурността на пациентите, коментираха се проблемите. Във всички случаи мога да припомня, че е, директивата е, изисква всяко лице да направи декларация предварително и да докаже, че е съответно по законов ред установен е, да практикува тази професия в своята страна. Това е много важен елемент, който отчита директно интересите на пациентите. А като казвам пациенти, вече върва и към темата за туристите. 5 милиона в Европа е наистина впечатлителна бройка. Безспорно има промени. Там също в този отрасъл се изисква предоставяне на декларация пред съответните власти за Но има практики в някои страни членки, които не се съобразяват с изискванията на директивата. Коментирахте, че това става на местно ниво. Трябва да се работи и по този въпрос. И в заключение е, казахте, нали, че тук може да се говори за една движеща се цел. Е, обуч говорим за обучение през целия живот, но обучението се променя с променя, промяната на приоритетите. А, какво ще се подава като предмет на обучение? Това е един много нова концепция. Страните членките първа още работят по транспонирането на дик директивата, въпреки че тя отразява всъщност законодателство, което съществува от много години. Сега, дали може и в медицинската професия да се отрази този принцип, че е по-важно какво се подава като обучение, не зная. Действително, за общата платформа тя сигурно ще задейства. А професионалната карта много зависи от отношението на местно ниво. В края на ноември ще публикуваме един ръчник за употреба, където ще се тълкува още веднъж директивата. След това ще имаме доклад за транспонирането. А най-голямата ни цел е извършването на оценка 2011. Ще... 2010 едва ли ще обясня... успеем, 2011 по-скоро. Но след като вече имаме създадена комисия и комисар, ви обещавам, че ще работим енергично по въпроса. Eh Благодаря много. Вижда се, че има много въпроси, които ни вълнуват всичките. Всички ни подчертаваме колко още остава да се свърши от националните парламенти. Добре е да се отбележи и казаното от малка. При всички положения ще обсъдим този въпрос в нашата комисия, може би на една среща през 2010 година с националните парламенти. Господин Дебуст е, може би е, простява нещата, но при всички положения е, вие говорихте за доклада за транспонирането, член 6 и е, казва, директивата трябва да се оцени възможно най-скоро, може би не през 2011, но 2012 крайен случай, е, защото трябва да се направят подобрения и това трябва да е преди края на мандат на парламента през 2013 година. Благодаря много на експертите. Е, през 2013 трябва да свършим това. Благодаря много на колегите, благодаря на експертите, благодаря на всички е, наши случатели, Някои слушат и от домовете си. Пожелавам приятна вечер на всички.